meine Damen und Herren. Добро утро, дами и господа. Добре дошли на нашето сутрешно заседание. Радвам се, че сред нас е представител на литовското председателство. Сред нас е министъра на, на външните работи, господин Линкевичус. Миналия петък аз бях в Вилнус и разговаряхме с вас, господин министър и председателката, председенката. Наистина това беше един много интересна, много интересна беседа и имах честа да седна на мястото на господин Ландбергис. И аз почувствах, седейки на неговото място, онази смелост, който пред президента Ландбергис и неговите колеги са проявили в 90-те години, когато те са били в опасност, но когато те са се борели за свободата на своята страна. Господин министр, благодаря ви за това, че сте днес сред нас. Ще разговаряме по-специално за разширяването и добросъседските отношения. Отчитаме че важни решения ще трябва да бъдат взети от вашето председателство и поради тази причина бихме искали нашето сътрудничество да може колкото, да бъде колкото се може по-тясно. Сред нас са представители на парламента на Босна Херцеговина от Комисията за европейска интеграция. Добре дошли след нас! Господин министър, имате думата. Благодаря, господин председател, за милите думи, за това, че ме представихте. Аз самият съм бил член на парламента, така че осъзнавам каква е ролята на парламента. Европейския парламент играе все по-важна роля и ще продължиме да бъдем в тясни връзки. А сега няколко думи да нашите приоритети, приоритетите на литовското председателство. Ще говорим, разбира се, предимно за разширяване и партньорство. Знаете, че разширяването е наш приоритет. Бих искал първо да благодаря на Ирландското председателство за направеното от тях. Ние ще продължим започнатото от тях и е, започнатото от тях вече залегна в е, нашата програма, т.е. повече заетост, повече работни места. И нашето кредо е Европа, на която се вярва, Европа, която се развива, Европа, която включва. Това означава повече финансова дисциплина, финансов съюз, но доверието към Европа също трябва да расте, защото не трябва да забравяме отношението на гражданите към Европа. Това не трябва да бъде само едно послание, едно мото, това трябва да бъде е, нещо истинско. Европа, която се развива. Това е свързано с развитието на единния на пазар, е, дигиталния дневен ред и разбира се за заетостта, защото наистина 25% млади хора в момента са безработни в Европа. Това са едни ужасни, страшни цифри. Така че това съвсем не е очуд, очудващо, че държавните ръководители се събират и посветяват своята среща точно на тази тема. Правителствата, разбира се, трябва да поемат своята отговорност, за да разрешат проблемите, свързани с кризата. Брюксел не може да реши всички проблеми, но националните правителства са унези, които трябва да поемат своята отговорност. Какво е отворена Европа? Това означава процес за присъединяване, споразумения за партньорство, асоцииране и добросъседство. На първо място Един от нашите стълбове е развиването на енергийния, на енергийния пазар, премахването на всички бариери. Ние, разбира се, си имаме проблеми, знаете за тях. От 23 години продължаваме да се опитваме да ги разрешаваме, но Макрорегионалните стратегии е също от огромно значение, сътрудничеството между балтийските страни. тази интеграция се развива, разширява, развили сме хоризонтални връзки и отношения и това са също едни елементи, едни въпроси, които са свързани с общите приоритети. Има и още два, две, два елемента. Партньорството с източна Европа и по които ще поговорим е по-късно и безопасността, защитата на външните граници на Европейският съюз, което, с което е също много важен проблем. Ние знаем, ние имаме дълга граница със Съветския съюз, там е и Калининград, знаете. А, какво е географското положение. Нашето председателство ще бъде, наист... няма да взема страна по разширяването ние ще бъдем проактивни, ще се опитаме да помагаме на нашите партньори, да изпълняват поставените им задачи, но в никакъв случай няма да нарушаваме принципите на неутралност на неутралитет. Е, има три компонента на процеса на разширяване. Исландия първо. Обсъждаме този проблем отдавна. Процесът започна. Знаете обаче, че правителството взе решение, което ние трябва да зачитаме но е, моите колеги се срещнаха с е, новия министр на външните работи, който каза, че е, трябва да се запази един дух на, на диалог. Е, това правителство е решило да не е, работи за присъединяването на Исландия в Европа в момента, но ние трябва да зачитаме неговото решение. Турция всеки, всеки ден сме свидетели на информация, която постъпва от Турция. също времено ние трябва да наблюдаваме положението в страната. Някой от информацията е доста, буди доста загриженост, но също също времено. Трябва да продължим диалога с Турция, макар че това не е лесно. Трудно е, но важно. Балканите. Балканите също са част от процеса на разширение. Ние желаеме да направим всичко възможно, да помогнем на тези страни по пътя към Европа, с започване, например, на преговори с Сърбия. Беше много трудно да се постигне споразумение между Сърбия и Косово, вие знаете, но в крайна сметка това беше едно стратегическо, едно стратегическо решение, което обаче трудно ще бъде приложено на практика. Ние искаме да им помогнем да, да прилагат положителни на практика мерките залегнали в това споразумение. Бихме искали също така да започнем преговори по споразумение с Косово. След две седмици ще посета този регион, ще се срещна с държавните ръководители, колкото до бивша Югославска република Македония. Знаеме какъв е проблема. Е, става дума за ни проблематични двустранни отношения и приложението на споразумението от 1 март. Но ние сме разработили стратегии, имаме едно получител, един положителен подход и сме готови да помогнем на двете, на двете страни по време на нашето председателство. Аз мисля, че ние наистина бихме могли да споделиме нашия опит като и да помогнем по този начин на тези две страни. Черна гора отдавна се срещнах с е, министъра на външните работи на тази страна. Обсъждахме проблемите и мисля, че нещата върват напред. Е, малко по-трудно е положението в Босна, Херцеговина и в е, Албания – Сега ще насърчаваме Босна Херцеговина да, и нейните ръководители да поемат своята отговорност и да поемат по пътя към интеграцията. Ситуацията е сложна там и виждаме, че тази страна изостава от своята програма, свързана с доближаването Европейския съюз. Вече ние смятаме, че не трябва да даваме предписания от Европейския съюз, защото основният ни принцип е страната да поема отговорност сама за собствената си съдба. Разбира се, има и други въпроси в нашата програма, но бях помолен да не говоря прекалено дълго, затова няма да говоря дълго. Може би, когато отговарям на вашите въпроси, ще можем да се задълбочим в повече подробности. Нека да бъдем бдителни. Нека да анализираме ситуацията отговорно. Нека да не забравяме, че разликите между страните са твърде големи. Има много разделителни линии между тях. И затова трябва да сме последователни в нашия подход и да се отнасяме към ситуацията с пълна отговорност. До сега точно така сме постъпвали и трябва да оформяме и заявяваме ясни позиции. Надявам се, че съвета ще може да обсъди тази позиция и да бъдем по-зрели. Бих искал това да стане по-скоро. Що се отнася до другите аспекти, там също поддържаме интензивно сътрудничество. Малко по-късно днес ще обсъждаме в рамките на триалога финансовите инструменти за външната политика на Европейския съюз. Разбира се, това е една сложна тема, но се надявам, че позициите ще се сближат и се надявам, че днешния ден ще ни доближи до целта да постигнем споразумение. Надявах се да обхвана повече въпроси, без много да ви отекчам и да отнемам прекалено много от вашето време. С удоволствие ще отговарям на вашите въпроси в рамките на моите възможности. Благодаря ви, господин председател. Господин Салафранка. Eh, Благодаря, господин председател. Господин министр, добре е дошъл сред нас от името на моята група ЕНП. Пожелаваме успех на литовското председателство. Вярно е, че е, преживяваме сериозна криза и европейския проект е, е поставен на изпитание. Сега трябва да приемем новите финансови инструменти. Загрижени сме, че през 2014 година ще бъдат цифрите, както е предложила комисията, ще бъдат сериозно съкратени. Това ще се отрази на външната политика и на разширяването. Имам един въпрос, свързан с Турция. Имаше е, принципно решение на съвета на министрите по глава 22, която трябва да бъде отворена само при изпълнението на определени условия и вероятно това ще стане след лятната вакансия. В рамките на политиката на сътрудничество, на съседство, бих е искал да ми кажете какво очаквате от срещата на върха в Вилнюс и какви ще бъдат насоките. Вероятно, вашето председателство ще се заеме с договора за асоцииране на Украина. От друга страна, трябва да кажете какво мислите и за южното, южния фланг. Сирия, Женева 2 положението в Египет. Европейския парламент вече прие една резолюция, свързана с Египет, на последното си пленарно заседание. Освен това, бих искал да ни поговорите и за преговорите между Европейския съюз и Съединените щати. Какво очаквате да постигнете в това отношение? Накрая искам да ви благодаря, господин министр, че не забравихте е, отношенията с Латинска Америка. Следващата седмица организирате Евролад в Вилнюс. Благодаря за вашето гостоприемство и за решението някои министри да участват в тази среща. Благодаря ви, господин министр, за това, че дойдохте тук да срещнете с нас. Най-добри пожелания за вашето председателство. Дали бихте могли да ни разкажете за вашия подход към Беларус? Днес ще гласуваме по доклад за политик на Европейския съюз прямо Беларус. И в светлината на предстоящата срещна върха бих искал да чуя вашето мнение по този въпрос. Също искам да ви задам един въпрос които, който ми задават доста хора в моята страна. Аз имам отговор на този въпрос, но искам да чуя вашия отговор. Дали одобрявате преврата в Египет? Това е въпроса. И другият ми въпрос. Как ви от името на председателството разглеждате начина по който действаха някои от нашите държави членки връзка с инцидента на президента Моралес, като по този начин нарушиха международното право. Not affording protection to a whistle. И крайна сметка ставаше дума защита на човек, който сигнализира за сериозни нарушения на международното право право на законодателство на Европейския съюз, що се отнася до шпионирането срещу европейски държави. Благодаря ви предварително за отговорите. Уважаеми колеги, аз закривам в момента списка с ораторите. За съжаление няма да има възможност за допълнителни въпроси, тъй като списъкът е доста дълъг но ще се постарам да обхванем колкото се може повече въпроси. И искам да кажа на тези, които вече са в списъка, ще изказват, да се изказват не повече от минута и половина. Благодаря, господин председател. Най-добри пожелания към вас, господин министр, за вашето председателство. Надяваме се, че ще бъдете много амбициозен във вашата дейност по на толкова много промени във външната политика. Бих искал да се спрем на процеса на разширяване и бих искал да започна с Турция. Аз смятам и в АЛДЕ, ние смятаме, че глава 23 е от решаващо значение. Затова бих искал да ви провокирам да бъдете, може би не смел, но все пак амбициозен при откриване на тази глава. Нещо, което ще бъде много полезно за гражданите на Турция, за целия регион и, разбира се, преди всичко за Европейския съюз. Вие доста подробно говорихте за отделните западно-балкански страни и ви споменахте Босна на последно място. За щастие, днес сред нас с парламентаристите от Босна и Херцеговина и ние ще обсъждаме с тях по-нататък какво и как да се прави. Присъединяването на Харватия доведе до конкретни резултати. 1 юли е първия ден, в който няма да има възможност да се изнасят хранителни продукти от Босна и Херцеговина. Новото законодателство ще защитава потребителите и ще създаде по добри възможности да се преодолеят тези последици и такова законодателство е необходимо. Дали Европейския съюз ще подпомогне на страните от Западните Балкани да преодолеят и то радикално тази ситуация. Благодаря ви, господин председател, благодаря ви, господин министър, за това, че дойдохте да обсъждате с нас важни за нас въпроси. Въпрос ми е следния. При подготовката на среща на върха в Вилнюс, предполагате ли да включите измерението на човешките права в обсъждането на всички страни от източното партньорство? И дали смятате да обмислите след среща на върха във Вилнюса какви тенденции и промени предвиждате в отношенията с страните от източното партньорство след среща на върха в Вилнюс. Благодаря ви, господин председател. Приветствам ви от е, групата на консерваторите. Що се отнася до среща на върха в Вилнюс, Молдова, Армения, евентуално Грузия, е, ще бъдат е, в центъра на внимание поради новите правителствата. Знаем, че се очакват скорошни президентски избори в Грузия. Също така се очаква подписване на задълбочени всеобхватни споразумения за свободна търговия. И ако Украина е отхвърлена, как може по този начин ще се разглежда това от държавите членки като наш опит да се освободи госпожа Тимошенко. Що се отнася до Беларус? Смятате ли, че работи политиката на и ягата спрямо режима на Лукашенко и какво може да се направи, за да се подобри ситуацията за демокрацията в тази страна? Аз съм докладчик по Черна гора, но като цяло искам да говоря за Западните Балкани, не за Черна гора. Дали бихте могли да говорите повече, да ни обясните повече как разглеждате преговорите между Сърбия и Косова и също така как смятате да можем да дадем право на Македония да започне преговори за присъединяване светлината на оставащия проблем с името на страната. Благодаря ви, господин председател. Добре дошли, господин министр. Искам да спомена само едно нещо. Процес на разширяване обхващащ Западните Балкани. Вашата страна поема председателството в много подходящ момент, за да се даде принос към този процес, защото предвид сегашната ситуация, нещата стават положителни. Във вашето уводно слово вие показахте един много прагматичен подход. Аз изцяло съм съгласен с това. Споразумението между Косово и Сърбия ще подобри значително ситуация и виждаме, че преход и предаването на властта върви добре и определено може да имаме реалистични очаквания за това, че страната ще получи статус на държава кандидатка. Ставаше дума за Албания. Що се отнася за Босна и Херцеговина, тук е необходим реалистичен подход. Босна и Херцеговина знае какво трябва да се постигне и ние очакваме резултати. Вие споменахте, че Европейския съюз трябва да бъде по-амбициозен, по-активен, да изправява събитията в този процес, защото Сърбия трябва да започне преговорите най-късно през януари. Нека да не чакаме до тогава. Има много неща, които могат да и трябва да се направят до тогава. Благодаря ви. Благодаря, господин председател. Господин министр, добре дошли и ви пожелавам успех. Вие споменахте процеса на разширяване. И аз бих искал да подчертая, че когато говорим за Турция, аз поделя мнението на колегите, че трябва да сме по-амбициозни и да се средоточим повече върху глава 23. Това, което е отрешаващо значение за Турция е да се изготви нова конституция. Този процес и резултатите от него ще бъде отрешаващо значение. Ако Турция успее да приеме демократична от западен тип конституция с разделението на властите, това ще бъде значителен прогрес и ние трябва да средоточим върху този процес. Що се отнася до Западните Балкани, разширяването в посока към Западните Балкани, не съм чак толкова скептично настроен към Албания. С господин Кукън бяхме в Албания, като наблюдатели на изборите видяхме голям напредък. Това беше най-доброто провеждане на изборите в страната. Двете основни политически групи се сътрудничаха, за това нека да видим как се развиват нещата и мисля, че можем да настояваме върху статуса на държава кандидатка. И не трябва да се разлучавам върху разделителната линия между славяните и неславяните на Западните Балкани. Сега за Беларус. Вие споменахте енергетиката. Как разглеждате енерги... Е, партньорството в сферата на енергетиката с източните партньори и най-вече Беларус. И също така въпроса за сигурността. Имам предвид АЕЦ, която се строи в Беларус. Това също ще има отражение върху сигурността. Как вие разглеждате този въпрос? Господин министр, Литва и Польша имат сходни политически приоритети, по-специално източното партньорство, от което очакваме много и се надяваме да напредне. Първият ми въпрос е дали е, приоритетите са същите е, е, и за Литва като председател на Европейския съюз. Е, много често в пресата се казва, че само Литва е готова да се ангажира. Ако е така, това ще бъде доста сериозен проблем. Но нуждаем се да направим пробив не само спрямо... Това е важно не само за страните, които искат да се асоциират, но и за самия Европейски съюз, който трябва да бъде активен участник с тия държави. Смятате ли, че има пълно покриване между подхода възприят от Литва и този на Европейския съюз? Нека да си припомним времето, когато ние се интегрирахме. Не е ли това? Не е Спомнете си, че тогава се правиха опити да се забави приближаването на балтийските държави към Европейския съюз. Да не забравяме ролята, която играеше Русия. Но тогава НАТО, структурите на НАТО и на Европейския съюз не приеха подобни е, аргументи от Русия. Как стоят нещата сега? Ще Благодаря ви. Много въпроси бяха зададени. Ще се опитам да ги разгранича. Много пъти беха много въпроси касаят източното съседство и ще, ще отговоря малко по-подробно. Много често е въпрос, ми задавате въпроса, свързани с успеха на срещата на високо равнище. Самата програма предполага вече един успех. Не трябва да не трябва да, да смятаме, че може да има някакъв а, провал или че някой може да не остане удовлетворен. Това не е справедливо нито за нас, нито и нашите а, е, партньори. Така че част от а, е, успеха е наистина да се придържаме към дневния ред и да го обсъждаме а, е, подробно. Ние имаме едно много практично виждане за нещата, практичен подход към нещата. А, мотото е отлично, но разбира се, мотото трябва да намери израз и в действителността. Трябва да се намерят онези механизми, които да спомогнат за осъществяването му. И то трябва да имаме визия за нещата отвъд 2013, защото нещата не спират до срещата на високо равнище, до нейния край, а е, те ще се проектират в бъдеще. Посвещ посвещаваме много време за решаване на спешни проблеми, проблеми, които са злободневни, като Египет, Сирия и така нататък. И това е нормално, защото Европейския съюз е ключов играч на международната сцена. Не винаги на първо място, не винаги, не винаги има лидерската роля, но е, трябва да, да продължиме да разглеждаме и въпросите свързани с страни, в които няма конфликти. Това ще бъде, ние ще извършваме това на редовна основа. Е, тези, които познават по-добре това досие, е, знаят, че се опитваме да се подпише споразумение за асоцииране с Украина до датата на европейски, на срещата на високо равнище. Това е възможно, можем да го постигнем и а, Европейския парламент много спомогна за това. Ние посещаваме тези страни, заедно с ваши представители, ето дори аз с господин Шикорски извърших посещение в Киев. Това беше един пример, един пример за нашето сътрудничество. Ние казахме на украинците, трябва да сконцентрирате своите усилия върху три неща. Свободни и справедливи избори. И е, отбелязва се известен напредък в тази област и това не е очудващо. И наистина отбелязваме напредък. Второ, реформа на съдебната система. Тук нещата не върват достатъчно бързо, но в крайна сметка украинците знаят какви са задачите, с които трябва да се справят. И нещата са отпочнати включително и прокурора, главния прокурор, чиято служба, длъжност трябва да бъде е, да има независимост, т.е. да се гарантира тази независимост на главният е, прокурор. И проблема свързан с така, наречената, така нареченото селективно правосъдие. Аз казвам на нашите украински колеги и партньори, харесва ви или не ви харесва, но, но това е в крайна сметка като един лахмус. Ако можете разрешите този, този проблем, ще можете да решите и другите проблеми и по този начин да премахнете всички препятства пред е, съдебната система и да няма вече така наречено селективно правосъдие. Защо? Това е, това е посланието, което отправяме на Украина и смятам, че трябва и да продължиме да го отправяме към Украина. Комисията а, има конструктивен подход. Не трябва бюрокрация, защото времето, времето тече, времето минава а, бързо. Не можем да чакаме а, много дълго. И украинците го знаят. Просто не можем да седим и да чакаме с кръстни ръце защото в крайна сметка преговорите с Украина не са просто преговори с една страна, с която искаме да постигнем някакви резултати или да има економически, зачитане на економическите интереси и така нататък. Не става дума за геополитика, за геополитическа стратегия тук. Така че украинците трябва да поемат а, своята отговорност. Разбира се, ние ще вървим напред, не обаче в ущърп на човешките права, не просто казвам, че това е наистина един геополитически, на геополитическа значителна стратегия за Европейския съюз. По другите страни, шест, шест, шесте страни членки на е, източното добросъседство са много различни една от друга. Не можем да прилагаме един и същи модел към тези различни страни. От една страна казваме, че с Украина би могло да се подпише споразумение, с е, други се водат преговори за споразумение по, за асоцииране с е, Молдова, например, където нещата се оправят, те не, молдовците не губят време и наистина тук можем да отчетем успех. Възможно е това да стане и с Грузия. Говоря тук по-скоро за техническите аспекти на а, нещата. Там знаете, че има проблеми с демок, демократичното съжителство между различните заинтересовани страни, правителството, опозицията, така че е, ние многократно им казахме, че не е начин да се разговаря с опозицията, като е, е, хвърляте в затвора нейните представители но и там така има известен а, напредък и може би наистина ще преминем към преговори за споразумение с Армения също. Е, и е възможно това споразумение да да се започне да се работи по това споразумение в, до или в момента на срещата на високо равнище. Нека е, спомена също така диалога по въпросите, свързани с визовия режим. Сега може би не е момента, но в, край, но в крайна сметка като това е, е важно. има не само... Но не, нека не забравяме, че не е въпрос не става въпрос само за Европейския съюз, има Евроазиатски съюз, има Митнически съюз и така нататък. И в крайна сметка държавите имат право на избор. Но е, същевременно, същевременно отлично знаеме, че не може да се подпише споразумение с Европейския съюз и едновременно да се подпише е, споразумение за митнически съюз. Така че трябва да има дългосрочна стратегия защото в крайна сметка Европейския съюз е един голям пазар, 500 е милиона граждани, това е един пазар, който се отваря за тези страни. Но, както аз много често напомням на тези страни, вие трябва да е, извършите своя избор. Ние не можем да изберем на ваше място и ние бихме искали вие да станете част от Европа не само е, поради географското ви положение, а просто защото е, по този начин ще построим общата Европа. Така че не става дума само за цифри, за е, математика, става дума за принципи, за човешки права, за върховенство на закона. И ако има нарушение на тези принципи, то трябва да гледаме сериозно на това. Бу. И трябва ясно да кажем на нашите приятели от Грузия, че техният избор ще бъде необратим. И като говорим за Кавказ, трябва да споменем Азербайджан отново. Съвсем друг случай. Азербайджан не смята да се доближава до Европейския съюз, не смята да променя правната си уредба. Азербайджан само говори за това. И освен това Азербайджан е важен енергиен фактор в региона и Азербайджан може да бъде неутрален или може да бъде полезен за нашата политика. Нека да позволим на Азербайджан да бъдат полезни, да помага за нашата политика. Нека да водим диалог с Азербайджан прагматично, без, разбира се, да накърняваме нашите принципи, но имаме много неща, които обсъждаме и, разбира се, тук също така стои въпроса за човешките права. И искам да кажа, че на Азербайджан амбициите не са чак толкова високи, затова нека да уважаваме това решение и да правим това, което можем. Сега за другите страни. Вече говорих за Молдова. Между другото, Молдова е един много добър пример на осъществяването на принципа повече за повече. Молдова много добре се справя, що се отнася до визите Преговорите вървят много успешно и може би до края на годината и дори по-рано да финализираме този процес, така че облегчаването на визовия режим точно е възоснова на принципа повече за повече. Ние трябва да уважаваме постигнатия напредък и да правим повече за тези страни, а не да поставяме нови пречки. Това не е принципа повече за повече. Така че Молдова напредва добре. За Беларуса, да, ние в момента се намираме на едно много удобно място, доста далеч. Във Вилнюс нещата са по-различни границата с Беларус само на 30 км и 40 км от площадката на ЕЦ. Разбира се, не се радваме на това. Ние сме много чувствителни към този въпрос и винаги даваме този пример. Извинете, унези от вас, които вече са чували този пример, но просто това е така, защото нашата позиция не се променя. И президентът на страната каза, че е много важно, но е много скъпо, можем да построим двойно по-ефтино. И те ще го направят, да, двойно по-ефтино ще го направят. Това е въпрос на дисциплина. Обаче какво означава двойно по-ефтина АЕЦ? Узнаете ли какво това означава? И за това, когато се връщам към приоритетите, за които говорих в началото, не споменах нещо поради липса на време, но аз споменах енергийната политика и това ще бъде много важен аспект по време на нашето председателство. Например, доклад за напредъка, за вътрешния енергиен пазар или списък на проекти от общ интерес, включително проекти в областта на енергетиката. И що се отнася до външната енергийна политика и заключението, което обсъждаме по време на, ще обсъждаме по време на нашето председателство, какво означава нашата външна политика в областта на енергетика? Това означава Европейският съюз да говори с един глас и това е много важно за всички нас. Смятам, че ядрени инсталации на километри от границата от гледна точка на качеството и безопасността на тази ядрена инсталация не е нещо, което е проблем само за близките страни. Това е нещо, което трябва, трябва да се разглежда от нас повече отговорност и ние трябва да сме едини в нашата позиция, трябва да се опрем върху директивата за безопасност. Ние трябва да сътрудничаме. Нашето търпение е безкрайно, тъй като сме натрупали голям опит в това отношение, но по този въпрос бих искал да призова всички вас да помислите за това как да излезем с един обща позиция, как да говорим с един глас. И в края на темата за източно партньорство вече говорих много дълго, може би трябва да спра. Добре, много накратко, съвсем накратко. Има две концепции – единият подход е, е да изчакаме да видим какво ще случи, а вторият подход е да бъдем активни. Аз съм привърженик на втория подход. Не може просто да седим и да чакаме да видим какво ще случи. Да, разбира се, това също има своето основание, но аз мятам, че трябва да бъдем активни да изпреварваме събитията. Сега за Турция. Да, аз вече казах. Да, съгласен съм, ако е възможно, трябва да сме по-амбициозни. Смятам, че процесът на присъединяване също така е начин за оказване влияние върху Турция. И мога да добавя към глава 23, глава 19 или 17 за социалната политика, например. Да, разбира се, всичко зависи от това как се развиват нещата. Не съм скептично настроен към Албания, вече говорих. Ние се стремим към даването на тази държава на статут на държава кандидатка, но казах, че това не е лесно. Очакваме един гладък преход и се надяваме, че това може да бъде постигнато. Но отново, трябва да видим какво случва, така че да съм скептично настроен. Дори и по-скоро съм положително настроен, но в край на трябва да видим какво ще правят албанските ни партньори. За Сирия? За Босна? Да, Босна. Както вече казах, ако смятах, смятате, че съм скептик, искам да го, опровен, да го опровергая. Аз съм реалист. При предишния ми живот много сериозно се занимавах с тези страни и наистина уважавам желанието на Босния и Херцеговина да създаде държавност, да създаде държава, пожелавам успех. Много е важно да се създаде държавност, защото иначе изниква все един и същи въпрос. С, с цялото ми уважение и симпатия и казвам, ние ще направим максимално тук като председателство, ние не можем да решим вашите проблеми. Вместо вас вие трябва да решите вашите проблеми. Да, за съжаление ситуация не е лесна, но това е реалистична преценка на ситуацията. За това с голямо уважение се отнасям към това, което правите, към постигнатото от вас вече, но честно казано това все още не е достатъчно и се надяваме да видим повече. Сега за Сирия. Не знам какво бих могъл да кажа още. Вече говорих и за Беларус. А да, за САЩ. Честно казано, винаги се стремя да успокоя емоциите. Винаги има изкушение човек да се подаде на емоциите, когато изникват подобни проблеми, например ситуацията с шпионирането. Когато става до сега скандала с шпионирането и така нататък, разбира се, трябва да бъдем много внимателни и предпазливи, когато става дума за партньори. Нещата трябва да бъдат изяснени. В понеделник се събра работна група, за да обсъди въпроса. И, и се надявам и бих искал да пожелая успех на тази работна група, защото е, първо е, трябва да се разберем, да разберем какво е станало и да се вземат мерки за да се предпазим от бъдещи нарушения на, на, на правата. Не можеме да в крайна сметка да, да, да, да останем е, заложници на а, някои проблеми, като проблема свързан примерно с личните данни. Едно а, толкова компетентно председателство, като Орландското председателство, не, не стигна до кой знае какви резултати, а, а този проблем е от голямо значение за търговското ни, търговския ни баланс, за економическото ни развитие. Разбира се, това не трябва да става в ущърп на други неща. Може би да спра до тук. Благодаря. Може би още 15 на минути, още 2-3 въпроса. А, извинете, за Египет. Мога ли да, да добавя Египет? Господин Палецкис, имате думата. kalbėjot apie Baltarusiją, bet palėtėt tikrai vieną labai svarbą. Господин министр, вие говорихте за Беларус и споменахте един аспект, който е изключително важен за Литва и за Европейския съюз, а именно строежа на нова атомна централа. Вчера имахме дебат за Беларус и стигнахме до следното заключение – ако политическите затворници в Беларус бъдат освободени, Европейския съюз има готовност да възобнови диалога с тази страна. Разбира се, нямаме никаква гаранция, че затворниците реално ще бъдат освободени на практика. Как според вас може да се използва срещата във Вилнюс тази насок? Благодаря, господин Проташевич. Dziękuję bardzo, panie przewodniczący. Nie wiem, czy zadam pytanie w imieniu Protasiewicza, ale... E, Благодаря, господин е, председател. Не знам, не знам дали ще мога да е, задам въпроса си така, както бих искал, но ще се опитам поне. Знам колко е какво можем да направим, за да подпомогнем на проевропейската коалиция в Молдова, защото те все пак са проевропейци. А колкото до Беларус, знаеме, че представители на опозицията са в затвора. Какво можем да направим, ако либерализираме е, отношенията си с Лукашенко? Как ще се отрази това на политическите затворници? Искам да кажа няколко думи за Босна Херцеговина – За съжаление, в Босна Херцеговина, като че ли Русия и Турция имат повече влияние, отколкото Европейския съюз. Не можем ли да имаме една по-силна политика, по-проактивна политика за Босна Герцеговина и каква ще бъде конкретната ви политика? Колкото до Сърбия, вие изразихте един много амбициозен проект да започнете преговори преди януари. Но Босна, какво ще стане с Босна? Вие също не споменахте отношенията с Русия. Дали Русия остава в целите и програмата на Европейския съюз и какви са целите на литовското председателство във връзка с продължаващите преговори с Руската федерация за нов двустранен договор, но бих искала да спомена изрично препоръката във връзка с, с случая Магницки – това беше резолюция, прията от парламента миналата година и ние разпратихме писма до вас и до други външни министри. Дали ви смятате, че това трябва да бъде включено в целите на вашето председателство? Благодаря ви. Благодаря ви. И извинете, наистина пропуснах някои въпроси. Сега за Египет. Обясних ситуацията, обясних моята позиция за загрижеността, за разделителните линии, за непропорционалното, несъразмерното използване на сила. Но аз смятам, че демократично избрано правителство може да бъде отстранено от военните с, с военна сила. Вие може да одобрявате моята позиция или не, но това е моята позиция. Ние можем да се опитваме да обясняваме, но това създава прецедент. Професор Ландсберг се изказа и извинете, аз забравих, пропуснах да отговоря дали има различия между съвет и председателството, що се отнася до стратегията на източното партньорство. Не, не смятам, че е така. Дори обратно смятам, че нашият подход позволява да поемем лидерска позиция, що се отнася до отношението ни към тези страни. Аз усещам много сериозна подкрепа и изобщо нямам основания да се оплаквам и сътрудничеството с Штефан Фюле и Катрин Аштън е много добро. Аз съм удовлетворен от това сътрудничество и обмен на информация. Винаги съм казвала, че Вилнюската среща на върха е среща на върха във Вилнюс. За Беларус. Да, има какво да се каже повече. Да, аз съм за това да има диалог с Беларуса, да се оказва влияние, а за да влиянието е необходимо да има канали за комуникация, трябва да има диалог. Трябва да се говори. Наскоро имаше решение да бъде временно и изваден министр Макей от списъка на лицата, на които да не се издава виза и това, че той ще бъде поканен, това всичко точно доказва нашата позиция. И аз казах, че това не е някакъв подарък за това, че нещо се е подобрило в страната. Не е такмо обратното. Нищо не се е подобрило, обаче това е един канал за комуникация. Той трябва да се използва. Ако министърът, ако министърът дойде, какво той ще каже, ние ще видим дали той може да обсъжда с нас нещата конструктивно. Това е интересно. И след министерската среща през юли ние ще имаме повече информация, ще имаме повече върху какво да размишляваме аз бих искал той да се доближи до европейското мислене. Не мисля, че неща ще се променят радикално, така ли иначе е много важно и затова смятам, че е задължително да се води диалог и трябва да използваме този диалог. Вече казах за Молдова, тъй като Молдова направи много, реши кризата. Да, разбира се, продължава да има много проблеми и пред страната, но какво можем ние да направим? Да дадем това, което се очаква от нас. Да да парафираме преди срещна върха във Вилнюс споразумението, да използваме всички ресурси, включително бюрократични ресурси, да дадем на Молдова безвизов режим, ако се финализират успешно преговори, това ще бъде добър сигнал и за правителството и за обществеността. Защото по този начин ние ще покажем, ето, вие го постигнахте, ние ви подкрепихме за това, което сте постигнали. За Босна. Честно казано, не бих могъл да кажа много повече в допълнение към това, което вече казах. Ще повторя отново, че сега политическото руководство трябва да се заеме с изпълнението на решението на Европейския съд по правата на човека, също така да не допуска дискриминация, Тоест, необходимо е да се решат конкретните проблеми, които ние изброихме пред тях, а не просто да се говори абстрактно. Не, ние очакваме конкретни резултати. И това ще проправи пътя към сключването на споразумението за стабилизиране и асоцииране. И това ще поправи в крайна сметка пътя към Европейския съюз, но има неща, които ние не можем да направим вместо Босна и Херцеговина. Е, Кристин е, Русия не беше спомената, защото не беше зададен въпрос. И аз бях доста изненада, но първо все пак Русия не се включва в програмата за източно партньорство, нали така? Е, може би господин Брок ще промени това. Нещо погрешно ли казах? Не, не, абсолютно съвършенно идеално всичко казахте, казва господин Брок. Извинете, на този етап трябва да обясня господин Брок. Моля за извинение. Той трябва да отиде на гласуването на неговия доклад в Комисията по конституционни въпроси. това аз го замествам и е, ви предавам неговите извинения. Сега по Русия. Процесът с включването на новото споразумение. Всеки път, когато правим нещо ново, трябва да ви кажа, Например, вие си спомняте за презареждането. И презареждането не означава заличаване. Ресет на английски не означава делит. И всеки път ние очакваме повече ангажименти с Русия. И Русия по ангажименти, например, във връзка с СТО и сериозно се отнася към тези ангажименти. И трябва да сме положителни. Аз не смятам. Понякога ни обвиняват в русофобия и това не е заслужено ние се стремим да сложим на една положителна основа в нашите отношения. И не е тайна, че с министър Лавров три пъти се срещахме през последните 12 месеца и много добре, откровено си говорихме и говорихме за сфери, които създават проблем. И има много аспекти, по които имаме разногласия, но ние се стремим да се съсредоточим върху положителните аспекти и съвместно да постигнем резултати там. И мисля, че този подход може да бъде възприят от Европейския съюз. Нека да не забравяме това, което са реалните проблеми, но все пак нека да възприемем положителен подход. Отново. Нека да не позволяваме промъкване през задни, задни вратички. Например, ние знаем, че а, за Русия е много важно да получи безвизов режим и ние виждаме как нашите молдовски приятели работят много усърдно, в Украина се работи много усърдно в посока безвизов режим, но ние не можем да отменяме визовия режим просто по политически съображения. Трябва да се основава този процес върху конкретни срокове и конкретни резултати. И този процес не трябва да бъде по-бърз, отколкото е необходимо той трябва да се основава преди всичко върху конкретни резултати. И ние трябва да се стремим към балансирани отношения с Русия. Още един пример. Тук също е много важно Европейския съюз да говори с един глас. Мога да кажа в тази зала, че много се е говорило и продължават също така публикациите за този трети енергиен пакет, пакета за енергийната сигурност, изключително деликатен въпрос. И от начало те ни казваха, трябва да спрете това, но вече Русия спря да излиза с тези изисквания. И не става дума за някакво литовско изобретение, това е позиция на Европа Европейската комисия. Разбира се, ние уважаваме Руската федерация, един важен търговски партньор, важен фактор и той е е важен партньор за Европейския съюз, но ако Русия иска да бъде добър партньор, трябва да спазва правилата и енергийния пакет е точно един пример. Тоест ние трябва да помислим за това как доближим позицията си, как да се спазват правилата. И тук става дума за реализъм, за прагматичен подход. Не става дума за някакви ултиматуми, за някакво вземане на противоположна позиция. Става дума за реалистичен подход. Кристин също така спомена случаят с Сергей Магницки. Като председателство ние ще се стремим да бъдем безпристрастни. Няма да поставяме този въпрос самостоятелно, няма и да забравим този въпрос. Разбира се, този случай трябва да се обсъжда, той има силно значение, защото той е важен за принципите на правовата държава и той е един от примерите за сериозните различия между Русия и Европейския съюз. Няма да замитаме нещата под килима, трябва да отчетем, че проблемът остава. Но санкциите са един твърде силен инструмент. Аз мятам, че това е инструментът, който трябва да се използва вече като последно средство. Мисля, че нещата трябва да се обсъждат. Но като цяло, Взаимоотношенията се развиват, не винаги е лесно, но ние трябва да сме последователни, нашата позиция трябва да бъде последователна и тогава наистина можем да очакваме успех. В крайна сметка. Защото? А, да, политически затворници в Беларус. Да, извинете, извинете. А трябваше да кажа от самото начало, че всичко, за което ни говорим, диалог, анализ за комуникация – не трябва да бъде за сметка на политически затворници. Те задължително трябва да бъдат освободени. И между другото, броят не е голям. Това е нещо, което спокойно може да се направи. Просто трябва да убедим беларуската страна, че тя може и трябва да отстрани тази пречка от пътя. И възможното участие на Беларуса в срещата на върха зависи от освобождаването на политически затворници. Разбира се, участ на Беларус евентуалното участие на Беларус, също така предполага въпроса в какво качество Беларус ще присъства, но така или иначе, разбира се, необходимо е да се реши проблема с политическите затворници, трябва да се постигне напреда, който за сега не виждаме. Благодаря, господин министър, за вашето присъствие тук, за вашето изказване. Ще се срещнем отново.